Уважаеми колеги, нека започнем работа. Предстои ни публично изслушване по един от най-важните и трудни за нас въпроси – подкрепа на политиката на сближаване за малките и средните предприятия. Малките и средните предприятия са източник на растежа. Затова е много важно, че днес сред нас са експерти, които имат практически опит в тази област. Поканили сме четирима оратори. Първият от тях е госпожа Жоли Пелегрен, директор към Центъра за изследване на промишлеността в Милано. Тя е сред Извинете, този център е сред институциите, изготвили проучването за ролята на политиката на сближаване за малките и средните предприятия. Сред нас е и госпожа Милена Ябуркова от Business Europe, както и представител на Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия, господин Люк Хендрикс, Ще се запознаем и с опита на Саксония Анхалт. Той ще ни бъде представен от Томас Рике, съветник по политиките в областта на економиката и науката. Той също ще говори за малките и средни предприятия, като ще ни представи опита на Саксония Анхалт. Давам думата на госпожа Жули Пелегрин или Пелегрен, съжалявам, че не мога да ви произнеса правилно името, директор към Центъра за проучване на промишлеността в Милано. Uh, Благодаря, госпожо председател. Ще ви представям предварителните резултати от проучване за ролята на малките и средни предприятия в цикъла на управление на политиката по сближаване. Започнахме работа по това проучване само преди два месеца. Целта му е да се очертаят въпроси от критично значение за малките и средни предприятия, както и за онези субекти, които се възползват от финансиране по политиката за сближаване. Поставяме ударението върху структурните фондове. Очакваната добавена стойност от това проучване е не просто да се изготви списък с проблеми, да се категоризират проблемите. При това в детайл става дума за проблемите, свързани с всички етапи от цикъла на управление на проекти и програми. Целта ни е да очертаем проблемите от най-критично значение така че да очертаем и областите, в които е най-необходимо да се предприемат действия. Спираме се и върху малките и средни предприятия в качеството им на бенефициенти и посредници. Малките и средни предприятия могат да изиграят решаваща роля в тези си две функции – Методологията на проучването е ясна. Тя се състои от три етапа. Първо, проучване на публикациите относно пречките пред развитието на малките и средните предприятия, очертаване на онези области, в които е необходима допълнителна информация, Пропуските ще бъдат попълнени чрез проучвания на конкретни случаи. Става дума за 6 оперативни програми в Финландия, Германия, Литва, Украина и Румъния. Това ще бъде допълнено от електронно проучване в целия Европейски съюз, насочено най-вече към субектите подпомагащи малки и средни предприятия. То ще включва най-малко 50 участници. На следващ етап ще се извърши валидиране на резултатите, като изводите ще бъдат поставени в контекста на последните промени във връзка с регламента за политиката на сближаване. Както вече казах, има редица публикации за пречките пред развитието на малките и средни предприятия. На този екран виждате в обобщен вариант най-съществените пречки. Те бяха очертани в резултат от консултации съвместно с инициативата за акта за малкия бизнес. Сред пречките са административната и регулаторната тежест, достъп до финансиране, липса на умения, достъп до тръжни процедури, данъчно облагане. Това са основните пречки, които очертахме в резултат от консултациите. Що се отнася до финансирането по структурните фондове и достъпа на малките и средни предприятия до това финансиране, възниква въпросът как точно се проявяват тези пречки. Има ли и други пречки, т.е. трябва ли да се допълни този списък. Това са въпросите, които си поставяме в рамките на проучването. трябва да се дефинира цикълът на управление на проекти и програми. Ние очертаваме най-общо четири фази – подготовка, реализиране, изготвяне на проектите и управление. На първоначален етап очертаваме кръга от заинтересовани лица, които играят или е вероятно да изиграят роля в рамките на процеса на осигуряване на достъп до финансиране за МСП. Опитваме се да очертаем различните функции, които могат да изпълнят субектите, подпомагащи малки и средни предприятия. Това е категоризацията, която предлагаме на първоначален етап. Четири групи асоциации на бизнеса, финансови институции, организации за подпомагане на бизнеса, организации подпомагащи създаването на мрежи и клъстери. Както публичните, така и частните организации са включени в тази категоризация. Разбира се, има припокриващи се функции. Същевременно различните организации изпълняват строго индивидуални функции в зависимост от държавата членка. Това е първият етап от проучването. Чрез проучване на публикациите се очертават основните проблеми във връзка с достъпа до структурно финансиране за МСП. По отношение на програмирането, важен проблем е партньорството. Предоставят ли се достатъчни съвети на малките и средни предприятия? Ще ви дам един пример. Неодавнашен доклад на Европейската сметна палата показва, че има недостатъци при оценяването на финансовите проблеми на малките и средни предприятия. От това проистичат и недостатъци при инструментите за финансиране. На етап подготовка на реализирането, е необходимо да се предоставят технически детайли във връзка с допустимостта за финансиране. Трябва да се положат и допълнителни усилия за разработването на проекти, които са в съзвучие с приоритетите по програмата. Във връзка с това, субектите, предоставящи подкрепа на малките и средни предприятия, могат да изиграят важна роля. Следващият етап създаване на проекти. Виждате дълъг списък. Предвиден е кратък срок за подготвянето на кандидатури. Не се предоставя и достатъчна помощ от страна на публичните органи при подготовката на документите за кандидатстване. Затова малките и средни предприятия понякога трябва да прибягват до скъпоструващи консултантски услуги. Изискват се и изключително много наброй документи на хартиен носител. Много висок е броят на изискваните документи от една страна, от друга страна те се изискват на хартиен носител. не се предоставя авансово финансиране. Често се изискват и гаранции. Управляващите органи се нуждаят от прекалено дълго време, за да разгледат подадените заявления. От това проистичат проблеми с прозрачността и с репутацията на тези органи. По-малко вероятно е кандидатстващите в следващ програмен период отново да кандидатстват за финансиране. За различните програми и фондове се използват различни формуляри за кандидатстване и различни процедури. Отделя се прекалено много внимание на спазването на административните процедури и не толкова на качеството на самите проекти. Управление на програмите и проектите. Тук списъкът е малко по-кратък, но проблемите са също толкова важни. Субектите, подпомагащи малките и средни предприятия, понякога трябва да наберат допълнителен персонал, така че да отговорят на многото административни изисквания. Освен това, много често се променя и нормативната рамка, или поне такова е тяхното усещане дори и тези промени да са положителни, могат да се възприемат отрицателно, тъй като водят до несигурност. Важен въпрос е и финансовият аспект. Може да има разлика между финансирането, от което се нуждаят малките и средни предприятия и цикъла предвиден за финансовите процедури по проектите. Ако се получат, например, забавяния в плащането, това може да се отрази зле върху предприятията. Има и въпроси свързани с управлението на финансите, например определението на понятието допустимо финансиране. Освен това, Важен момент е и одитът. Смята се, че процедурата по извършване на одит е несъразмерна, отнема много време и е тромава. Труден е и достъпът до техническо подпомагане. На този екран са изброени редица въпроси. Искаме да съберем необходимите данни, така че да разберем кои въпроси действително са съществени, кои са сред най-чувствителните. И дали някои етапи от процедурата са много по-трудни от други. Т.е. дали за някои етапи трябва да се направят по-съществени подобрения. Искаме да се спреме и върху финансовия аспект. Той ли е, е най-големият източник на трудности или те проистичат най-вече от нормативната уредба? проблемите дали са свързани с вида, мерки или по-скоро с конкретното малко или средно предприятие. Друг важен въпрос е до каква степен местните социално-економически условия оказват въздействие върху отношението на малките и средни предприятия към структурните фондове. В каква степен националните и регионални подзаконови нормативни актове, увеличават административната тежест за малките и средни предприятия по отношение на достъпа до структурни фондове. И последно, до каква степен пречките пред достъпа до финансиране по структурните фондове са обективна реалност и в каква степен се дължат на субективното възприятие на малките и средни предприятия. И това ни отвежда до въпроса за репутацията на структурните фондове. Председателката, благодаря. Ще дам веднага думата на госпожа Милена Ябуркова, представител на бизнес Юръп, конфедерация на европейските стопански субекти. Госпожо Ябуркова, имате думата. Благодаря, госпожо председател, за това, че ме поканихте на вашето заседание. Бих искала да споделя виждането на бизнес Europe за малките и средни предприятия и политиката по сближаване. Бих е, искала а, съвсем накратко да припомня защо Бизнес Юръп смята, че политиката по сближаване е важна а, и също така да споделя с вас мнението на нашите членове относно политиката по сближаване и малките и средни предприятия. А, Бизнес Юръп би имало и някои препоръки, които да направи по тези въпроси. Ще им отделя малко време, след което ще завърша с някои специфични изменения, които би могла да внесе тази комисия. Няма да бъде шокиращо, ако кажа, че Бизнес Юрп подкрепя политиката по сближаване. Но нека да кажа защо ние създаваме политиката на сближаване за следващия период. в времена на економика, която не е в добро състояние и съкръщаване на разходите. Тоест в време, на, във време такова, че развитието на економиката не разполага с особено голям брой източници. Намираме се в период, в който се водят преговори за многогодишната финансова рамка. Изключително важно е средствата за политиката по сближаване да бъдат изразходени по ефективен начин. Ето защо е необходимо да видим на кое място се намират слабостите, защото те могат да подкопаят възможностите на политиката по сближаване да доведе до добри резултати. И също така а, е важно да се фокусираме върху предприемачеството тъй като това е в съзвучие с целта на Европейския съюз да подпомогне растежа. Е, за изпълнение на тази цел от изключително важно значение е подпомагането на предприемачеството. Ако обърнем поглед към 2005-2006 е, година, ще видим, че за този период са създадени 1 400 хиляди работни места благодарение на подпомагането. Нека да споделя сега с вас а, мнението на или някои виждания на нашите членове. А, знаете, че в Бизнес Юръп членува 41 а, федерации а, на а, около 2 милиона предприятия от 35 държави. А, по-голямата част от тях биха могли да бъдат причислени към категорията на малките и средни предприятия. Малки, категорията малки и средни предприятия не е хомогенна. И поради тази причина опита на нашите членове е различен и зависи от това в кои региони са разположени те. Има обаче няколко теми, които присъстват независимо от това към коя категория могат да се причислят малките и средни предприятия. Така, например, това е въпроса за правилната информация, подходящата информация, която трудно се намира. В моята презентация, когато говоря за финансови инструменти, ще говоря предимно за Джереми, тъй като това е най-важният инструмент. Счита се, че Джереми е тежък за разбиране инструмент и е объркващ. Процедурите са объркани и отнемат много време и е, средства. Какви са идеите за повишаване на ефективността? Първо има спешна нужда от опростяване. Необходим е по-лесен достъп до финансовите инструменти и подкрепа на екосистемите. Нека да ви дам сега няколко конкретни примера за а, опростяване. А, информацията, която ще ви дам, ще бъде събрана, ще бъде от а, полски малки и средни предприятия. Получили сме от а, нашите а, полски членове. Менеджмента на малките и средни предприятия отделят около 10% от времето си всеки ден за контакт с държавната администрация една много малка част, 8,8% смятат, че биват подкрепени като предприемачи. 70% от малките и средни предприятия смятат, че е важно да се подкрепа дейността на малките и средни предприятия в областта на иновацията, но такава подкрепа не се наблюдава. В Бизнес Europe ние смятаме, че, че е необходима задълбочена за по-задълбочена хармонизация на а, правилата за допустимост, а, а, упоростяване на някои категории разходи и по проста а, система на участие на малките и средни предприятия, особено в проекти с по-низко финансиране. Сега искам да отделя малко време на достъп до финансиране, като ще се концентрирам само върху инструмента Джерами, тъй като той представлява най-достъпния инструмент за малките и средни предприятия от политиката по сближаване. Малките и средни предприятия са най-много засегнати от съкръщаването на разходите за малки и средни предприятия. Също така банковите заеми не са твърде достъпни. Поради тези причини Европейския съюз би трябвало да допринася за финансирането на малките и средни предприятия. В множество области проектите биха могли да доведат до повишаване на възможността на малките и средни предприятия да отделят средства за собственото си рефинансиране. Така може да се намали зависимостта на а, малките и средни предприятия и риска да бъде споделен между публичния и частния сектор. За да постигнем това, са ни необходими финансови инструменти, които са добре замислени и лесни за ползване и отговарящи на нуждите на малките и средни предприятия. Сега бих искал да цитирам нашите полски и чешки членове. Те казват, че виждат проблемите в отношенията с управляващите органи, тъй като тези управляващи органи първо решават е, да, да, да осигурят част от средствата, да отпуснат част от средствата. Много региони знаят за съществуването на инструмента Джереми, включително инструмента Джесика, но те не знаят как да организират работата си и не познават рамката. Нашите колеги от Польша казват, че съществуват бариери, тъй като няма достатъчно законодателство, както на европейско, така и на национално равнище законодателство, което да улеснява ползването на този инструмент. Чехите е, смятат, че има несъответствия между европейското и националното равнище, които възпрепятстват ползването на инструмента джереми. Що се отнася до кандидатите, е, те много често страдат от времеемките и бюрократични процедури, а, и от а, тежките условия за допустимост и за участие в а, проектите. Поради тази причина нашите членове смятат, че този инструмент е недостъпен или трудно достъпен. Последното, което бих искала да кажа, касае въпроса за екосистемите. А, ние смятаме, че прякото подпомагане а, не е достатъчно. Цялата система трябва да подкрепя малките и средни предприятия и смятаме, че е необходимо да съществува връзка между малките и средни предприятия и по-големите предприятия. Е, съществуващата система възпрепятства малките и средни предприятия в техния достъп до средства за инвестиции, отдава преимущество на по-големите предприятия. Не смятаме, че това има обратен ефект върху малките и средни предприятия и ги възпрепятства в тяхното участие в глобалните вириги на създаване на ценностите. Нека да ви дам няколко примен. В Чешката република бяха направени анализи на политиката за насърчаване на инвестициите през 2008 година. Ще взема за пример региона Бохемия. 14 300 работни места бяха създадени 62% от тях бяха създадени от местни доставчици, останалата част 38% от мерки за насърчаване на инвестициите. В Австрия съществуват така наречените 150 водещи единици. Това са големи предприятия. 23% от тях се занимават с индустриално производство, 37% с развойна и следователска дейност. Тези предприятия създават една екосистема, в която работят 122 малки и средни предприятия. Участието на малките и средни предприятия в веригата за създаване на ценности ще им донесе стабилност и ще им даде възможност да разширят своя бизнес и своето производство. Ние смятаме, че тази взаимовръзка е важна а, и поради други проблеми, пред които се изправят малките и средни а, предприятия. А, например, а, недостатъчните а, управленски умения, недостатъчните умения на персонала и така нататък. А, когато се създава нова верига на създаване на ценностите или ново производство, малките и средни предприятия трябва да обучат своите работници, за да могат е, за да могат да отговорят на изискванията, имам предвид количество, качество и срокове на доставка, т.е. за да могат да предложат качествена услуга. Освен това, малките и средни предприятия трябва да проучат веригите на доставка, начина по който се прави бизнес в международен мащаб и така нататък малките и средни предприятия, или поне една част от тях, са изключително бързи, изключително креативни и иновативни при създаването на нови продукти, но по-големите предприятия пък са по-силни в налагането на продуктите на пазара в световен мащаб. Така че, бидейки част от е, е, тази е, система, малките и средни предприятия биха могли да се възползват от опита на по-големите такива. Би било добре ако някой изследовател се съсредоточи върху тази тема, например. И сега а, нека да приключа със следните изводи. Бизнес Юръп смята, че ние имаме нужда от хармонизирани правила, лесни цифровизирани процедури, лесен и бърз достъп до проекти с по-низко ниво на финансиране. за член 45, който утвърждава тези промени, най-вече опростяването, и член 51, който урежда финансовата страна на въпроса този парламент а, а, а, гласува. Това, за което а, настояваме, е подобряване на административния капацитет на органите, които взимат решения на регионално и местно равнище. Що се отнася до финансовите инструменти и Джереми, ние сме много доволни, че член трети засилва използването на финансови инструменти за капиталови инвестиции. Член пети е света на малките и средни предприятия. Що се отнася до инвестициите в производството, имаме някои изменения в член трети. Добре е, че насърчителните мерки са предназначени предимно за малки и средни предприятия, но дават възможност на регионите да привлекат някои стратегически инвеститори. Надяваме се съвета, комисията и парламента да приеме измененията, за които вашата комисия гласува и в крайна сметка те да станат част от законодателството. Председателката трябва да а, кажа на а, следващите двама оратори, че колкото по-кратки бъдат изложенията ви, толкова повече време ще имаме за дискусия. Сега ще дам думата на господин Хендрикс. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за отправената ми покана да участвам в днешното изслушване. От вашия секретариат ме помолиха да отговоря на три въпроса. Ще се опитам да им отговоря. Първият въпрос бе следният. Как могат кои са основните пречки, извинете, пред малките и средни предприятия по отношение на достъпа до финансиране по структурните фондове? Както може би знаете, важен елемент от Мерките в рамките на европейската политика за териториално развитие са малките и средни предприятия и микропредприятията. Въпреки чудесните резултати, постигнати в някои региони, от редица източници се получава информация за това, че едва 2 до 3% от малките и средни предприятия са бенефициенти и че те се възползват само от 1 до 2% от финансирането по фондовете, в зависимост от положението в конкретната държава членка. Още в миналото вземащите решения на ниво Европейски съюз са получавали сигнали за това, че няма достатъчна информация, че няма почти никаква информация за достъпа до финансиране за малките и средни предприятия. За тях е предвидено финансиране в размер на няколко десетки милиона, но до момента не е извършена оценка на въздействието на това финансиране. При това, като се има предвид, че Малките и средни предприятия са почти 100% от европейските предприятия. Още през 2010 година извършихме проучване на подхода отдолу нагоре. Това проучване се основаваше на опита на регионите в 17 държави членки. Направихме анализ на управлението на проектите на добрия и отрицателния опит. В това проучване предложихме 105 мерки за упростяване в 7 области, които бяха обект на анализ. Общи проблеми, административна тежест, забава при плащанията, одит и контрол, ролята на регионалните и местните организации и посредниците, медиация при конфликти. Това бяха и някои от проблемите, на които се спря и госпожа Пелегрин. И това са областите, в които основно се коренят и пречките. Тези 105 предложения за упростяване, които направихме през 2010 година, наскоро в голяма степен бяха отразени в предложението на комисията, за което сме много благодарни. Вторият въпрос бе какви полки можем да си извлечем от опита до момента. Можем да си извлечем според мен четири полки. Първо, всички региони, които до момента са предприели ефективни мерки в полза на малките и средни предприятия са региони, които още от самото начало са установили партньорство за управление с организациите на малките и средни предприятия с цел очертаване на основните проблеми, с които се сблъскват МСП. Второ, по-малко активните или не особено активните по отношение на МСП региони са онези, които не са установили такова сътрудничество. Много е важно да отбележим това, когато разглеждаме член 5 от общата стратегическа рамка. Той визира участието на економическите и социалните партньори, което според нас е от ключово значение. Трето, Финансовите и административни процедури по структурните фондове де-факто изключват участието на МСП. Така посредническите организации се колебаят, все повече се колебаят когато вземат решение дали да се възползват от фондовете или не. Колебаят се и малките и средни предприятия и микропредприятията, които представляват посредническите организации. Те все повече предпочитат да работят с програми, изготвени от самите региони, а не да кандидатстват за финансиране по структурните фондове. Освен това, Основните приоритети на стратегията Европа 2020 ще бъдат изпълнявани на ниво региони, т.е. по линията на регионалната политика малките и средни предприятия ще могат да претворят в дела тази стратегия. Третият въпрос, който ми поставихте е как можем да усъвършенстваме в бъдеще политиката на сближаване с оглед упростяване на нормативната рамка и подобряване на достъпа на МСП до европейско финансиране. Както вече казах, комисията отрази много от нашите предложения в тази област но има още няколко основни проблема. Трябва да се изясни съдържанието както на европейската нормативна рамка, така и на законовите и подзаконовите нормативни актове на национално равнище. Така ще се избегнат противоречия. В миналото подобни противоречия водеха до отклоняване от предвиденото в европейската нормативна рамка, понякога се стигаше до положение, при което се отхвърляха проекти, внесени от малки и средни предприятия. Трябва да се намали административната тежест, трябва да се ограничи и броят на изискваните документи. Следва да се публикува един документ, в който да се съдържа изчерпателен списък на всички необходими документи. Добре сте запознати с акта за малкия бизнес. В духа на този акт този документ трябва да се публикува веднъж в рамките на цялата процедура. Трябва да се насърчава подаването и съхраняването на документи по електронен път. Трябва да приспособим изискванията за авансови плащания и гаранции към реалното положение, в което се намират малките и средни предприятия. Това е в съзвучие с принципа на съразмерност, който е в основата на акта за малкия бизнес. Към момента се прилагат едни и същи правила, независимо от размера на предприятието или организацията, независимо от финансовите им възможности. Този подход е много ограничаващ и в никакъв случай не е в съзвучие с принципа мисли първо за най-малките, както е залегнал в факта за малкия бизнес. Последиците от това са, че някои региони предпочитат или дори изцяло финансират само по-големи проекти. Трябва да се упрости работата на посредническите организации, най-вече за малките и средни предприятия. Това въжи най-вече за малки и средни проекти. По-добрият достъп до финансиране по структурните фондове, най-вече за малките и средни предприятия, за микропредприятията и за занаятите, може да се постигне по силата на пет мерки на европейско равнище в съответствие с акта за малкия бизнес. Първо, трябва да застанем на страната на посред... малките посреднически организации. Голяма част от малките и средни предприятия Проектите, които се осъществяват от посредническите организации на, национ... на местно и регионално равнище, са полезни за много малки и средни предприятия. Затова призоваваме за прилагането на политика на доброволен принцип, така че да се подпомогне работата на посредническите организации и да се упростят процедурите за тях чрез намаляване на административната тежест. Трябва да се подобри и достъпът им до финансиране в световен мащаб. Второ, трябва да се променят правилата за техническо подпомагане. Въпреки, че тези правила до момента са били ефективни, много малко организации имат достъп до техническо подпомагане. Това бе споменато и от госпожа Пелегрин. Техническото подпомагане обаче е сред най-ефективните инструменти за установяването на по-добро партньорство за управление в регионите. То улеснява и работата на предприятията. Третата мярка, която следва да бъде приложена е създаване и това зависи от комисията на съвместна програма за постоянно обучение и предоставяне на информация. Не винаги управляващият орган по проекта разполага с цялата необходима информация. Същевременно сътрудничеството между управляващите органи, между националните и териториалните административни органи често е недостатъчно или изобщо не е установено. Това оказва неблагоприятно влияние върху качеството на предоставената информация и качеството на партньорството. Затова трябва да се установи общ механизъм за обучение и обмен на информация. Четвъртата мярка, която предлагаме е следната. Като се има предвид сложната ситуация в държавите членки и регионите, както и липсата на координация между звената за контрол, посредническите организации много често се обезкуражават, защото трябва да вложат значителни финансови и времеви ресурси. Предлагаме възоснова на обслужването на едно гише да се създаде уеднаквена система за контрол и одит. Трябва да се предвиди единна процедура, която да се прилага от всички нива. В един файл трябва да се съхраняват всички данни, относими към контрола на всички нива. Трябва да се изгради и система за медиация, така че да се преодолеят разликите в тълкуването. Голяма част от трудностите, дължащи се на разлики в тълкуването на текстове на регионално, национално равнище, на ниво Европейски съюз, могат да бъдат лесно преодолени по пътя на диалога между всички партньори. Затова трябва да се създаде система за неутрална медиация. Благодаря. Сега давам думата на господин Томас Рике, съветник по въпросите на економическата политика и политиката в областта на научната дейност, представител на представителството на Саксония Анхаут в Европейския съюз. Той ще ни ще сподели с нас опита на Саксония Анхалт. Благодаря ви за поканата. Добър ден! Ораторите, които се изказаха преди мен, вече казах доста неща, затова аз ще мога да съкратя моята презентация и да оставам място за дискусия. Бих искал а, първо да съсредоча вашето внимание върху нашия регион Саксония. Анахал, това е една от новите пет федерални провинции с 2 милиона и 300 хиляди жители. Магдебург е столицата на провинцията. Северната част на региона. В северната част доминира машиностроенето, а в южната химическата промишленост. Саксония Анхалт е, е, е седалище на около 60 000 предприятия, от които около 90% малки и средна предприятия, е, в които работят 86% от заетите. Малките и средни предприятия генерират 61% от е, оборота на промишлеността. А малките и средни предприятия е, имат е, много съществен принос към брутния вътрешен продукт, имат много голямо значение за заедостта и във все по-голяма степен за иновативността на нашата економика. Когато говорим за политика на сближаване, за нас преди всичко на този момент ставаше дума за това Саксония Анхалт да се доближи към модерните региони, като един е, регион, който претърпя промени през 90-те години. Всъщност това беше основната цел на политиката по сближаване и е, за тази цел ние използвахме най-вече Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален е, фонд. Е, така беше през 90-те е, години с помощта на тези два фонда. Е, ние финансирахме промените най-вече с помощта на тези два фонда. В момента става дума най-вече за ориентиране на предприятията с помощта на Европейския фонд за регионално развитие. Става дума също така и за квалифициране на професионалисти, които да работят за съществуващите нашите предприятия. Друга една цел в изпълнението на която работим е преодоляването на демографските проблеми. Тук съм изброил някои от целите, за които се използват структурните фондове в Саксония анхалт. Първата цел е, разбира се, повишаване на конкурентноспособността на предприятията. Втората цел е да се засили иновативния капацитет на предприятията Посочил съм тази цел не на последно място заради това, защото тя придобива все по-голямо значение. И на трето място, трета цел подкрепа на предприемачеството, т.е. подкрепа на създаването на нови предприятия. Тези три цели се е, изпълняват с помощта на средствата от Европейския фонд за регионално развитие, докато е, квалификацията на работещите се осъществява най-вече със средства от Европейския социален фонд. Сега няколко думи за економическата структура на Саксония Анхалт. Казах, че силен сектор е машиностроението, автомобилната промишленост, хранително-вкусовата промишленост са много силна при нас и на юг, както казах, химическата промишленост с големите химически паркове. Застъпена е също така и е, енергетиката с иновативни е, източници и на последно място биотехнологиите. Какви са акцентите, какви са основните цели, които сме си поставили при подпомагане на конкурентоспособността на малките и средни предприятия? На първо място да подкрепим растежа на предприятията. Това става чрез подпомагане на инвестициите със средства от Европейския фонд за регионално развитие. Второ, подкрепяме работата на предприятията в международен мащаб. На трето място подкрепяме млади предприемачи, е, подкрепяме ги, е, за да могат те да постигнат е, растеж. Насърчаваме също така и университетски предприятия и обвързването на предприятията в мрежи, включващи и трансферни центрове. В тази таблица може да видите какви са размерите на финансирането. В миналото винаги сме е, обвързвали използването на средствата от европейските фондове с местни фондове. И това са резултатите за период от 2000-та до 2010 година. Обърнете внимание на втория ред. Цялата промишленост беше подкрепена с 2,2 милиона евро. 50,7% от тези средства бяха насочени към малките и средни предприятия. На третия ред е посо... са посочени създадените работни места благодарение на финансовата помощ както от Европа, така и от местния фонд. През изминалите 10 години бяха създадени 71 000 работни места, бяха създадени или запазени, 46,6% от които в малки и средни предприятия. Подкрепата на конкурентоспособността, разбира се, само една от целите на насърчаването на малките и средни предприятия с помощта на структурните фондове. Друга важна цел е подпомагане на иновативния капацитет на предприятия. Държавната банка за насърчаване на развитието на Германия проведе едно изследване през тази година и менеджерите на малки и средни предприятия посочват следните три, на първо място следните три причини, предприятия не са иновативни. 43% е, посочва, че е, основната причина е липсата на вътрешни финансови източници, 37% посочват липсата на външни финансови източници и 29% недостига на персонал, който да изпълнява задачите, свързани с иновациите. Поради тази причина ние насочваме използването на структурните фондове към а, засилване на иновативния капацитет на предприятията. От 2007 до 2011 година в Саксония Ан, а, Анхот от Европейски фонд за регионално развитие а, около 300 милиона евро а, са а, били използвани за финансиране на иновации в рамките на една програма за подкрепа на а, малките и средни предприятия в тяхната изследователска дейност във връзка с изпълнението на различни поръчки. Тоест, насърчават се малките и средни предприятия да поръчват а, а, извършването на различни изследвания в университети и институти. А, иновативната ние капацитет на предприятията се подкрепа също така чрез създаване на мрежи. При нас особено силен е бранша на доставчиците за автомобилната промишленост. Тези поддоставчици са свързани в мрежа на име Марек Automotive. Тази мрежа също беше подпомогната с структурните фондове. На трето място подкрепяме иновационните технологични центрове. Важен такъв център е технологичния парк в Хале. Хале е град в южната част на Саксония, Анхалт. Нека сега да преминем към Европейския социален фонд. Какви са основните цели, които си поставяме при използването на Европейския социален фонд за подкрепа на малките и средни предприятия? Първо, обучение. Важна задача е квалификацията на заетите и нещо, което придобива все по-голямо значение е, е набирането на е, специалисти. Няма да ви издам тайна, като кажа, че Саксония Анехалт се числи към унези региони на Германия, които са тежко засегнати от миграция на населението, най-вече през 90-те години. След това миграцията е, от провинцията навън намаля, т.е. успяхме да спрем този процес. Въпреки това продължават да ли липсват квалифицирани работници. Затова насочваме една част от средствата за задържане на а, а, хората в предприятията. Ето един пример с един проект, наречен ПФИФ. Това е портал за заинтересовани и гъвкави специалисти. Това е портал, който се поддържа от частен доставчик с средства от Европейския социален фонд. Една от целите на проекта ПФИФ е да задържи квалифицираната работна ръка в региона. Друга цел на проекта е е да осигури бъдещето на тази, на тази работна сила в региона и на трето място да спре а, миграцията на квалифицираната работна сила от Саксония Анхалт навън. Четвърта цел да върне квалифицирани работници в провинцията. Тази цел се изпълнява чрез една интернет платформа и целенасочена информационна кампания а, и с така наречените а, регионални консултанти, които работят в провинцията и се обръщат е, целенасочено търсят а, е, такива а, е, хора. А, кои са бенефициентите на а, ПФИФ? А, заетите и фирмите са това. какви са бъдещите предизвикателства пред насърчаването на малките и средни предприятия. На първо място тези предизвикателства са в сферата на иновациите. За бъдеще очаквам от структурните фондове да продължат да подпомагат изследователските структури. На второ място да се подпомагат мрежите между предприятията и изследователските центрове, да се оптимизира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 да се обърнем по-специално към проблема за квалифицираната работена ръка. Според нас за в бъдеще трябва да продължим да подкрепяме новосъздадените предприятия, също така и на стратегиите за интернационализиране на дейността на предприятия и квалификацията на работната сила. Това са според нас задачите, които трябва да се изпълняват с помощта на средствата от Европейския фонд за регионално развитие. Със средствата от Европейския социален фонд би трябвало за бъдеще да се подкрепят мерки за квалификация и мерки за справяне с демографските промени. Това беше моята презентация. Е, ще ви я предоставя с удоволствие, а сега съм на ваше разположение за въпроси. Благодаря. Е, like you, Председателят, благодаря на господин Томас Рике. Имаме около 15 минути за въпроси от страна на депутатите и отговори. Господин Нилсон. Благодаря, ще говоря на шведски. Важно е да дискутираме сега. Аз съм чел критики, оценки, според които малките и средни предприятия нямат никакъв достъп до помощи. Но от опит знам, защото съм работил с Бизнес Юроп и така нататък, ще кажа, че наистина има проблеми. Сега ще ви дам два примера. Предприятията, които познавам в Северна Швеция, ако ги питате дали са получили европейско финансиране, те казват винаги не. И че изобщо не знаят, че има такова. Аз се знае, че някои предприятия, които искат, например, да развиват туризма, биха могли да го направят чрез такова европейско финансиране, но тези предприятия просто не са виждали и цвета на тези средства. А средствата могат да бъдат налични именно чрез подпомагащите структури, които съществуват в Северна Швеция. Така че въпросът е да се разбере Съгласни ли сте наистина да се създадат такива междинни структури? Трябват някакви платформи, които да обединят малките и средни предприятия, защото повечето от тях нямат физическото време, което да посветят на изграждането на едно досие, на един проект трябва наистина да се канализира работата чрез такива платформи за сътрудничество. Това е много важно и това съм го виждала именно в туристическата промишленост. Та въпросът е, може ли да се стимулира такъв вид работа? Прави ли се това? Стимулира ли се изграждането на такива платформи за малки и средни предприятия? Благодаря. Yes, uh, Miss Kelly, uh, would you like to ask something? Господин Кели, благодаря за изложенията. А що се отнася до цялостното участие на малките и средни предприятия, то е малко разочароващо. Някои от тях са прекалено малки, за да си позволят да отделят времеви и финансови ресурси за кандидатстване трябва да сме наясно и с това, че е трудно за малките и средни предприятия да уравнят балансите си. Затова не са склонни да инвестират време и пари в процедура, която може и да не доведе до, до успешен край. Господин Хендрикс спомена 105 мерки за упростяване. Това показва колко са се осложнили процедурите и как бюрокрацията дори сама може да надмине себе си. Ако кажем на някого от бизнес средите, че сме предложили 105 мерки за упростяване. Съм сигурен, че той ще бъде шокиран, че ще ни попита как е възможно да са ви необходими 105 мерки, за да упростите нещо. Това ми звучи прекалено сложно но комисията, както каза господин Хендрикс, е възприела тези 105 предложения, което е окоръжаващо. Да се надяваме, че ще упрости процедурите. Говорихме и за принципа мисли първо за най-малките. Може би трябва да го преформулираме в мисли първо за най-простото решение. И така малките и средни предприятия ще могат по-добре да се възползват от финансирането. Те са гръбнакът на стопанската дейност в Европа. Трябва да продължим да ги насърчаваме, ако искаме да излезем от рецесията и да си възстановим конкурентоспособността. Господин Дангелис. grazie. La discussione è molto interessante. Благодаря. Тази дискусия е твърде интересна. Вярно е, че моят въпрос вече бе разискван, но все пак се връщам на политиката на сближаване и връзката й с малките и средни предприятия защото там наистина има проблем. За него говорим от дълги години, но все още не сме намерили решението му. Надявам се, макар и да не съм оптимист, че през следващия програмен период ще се умеем да създадем необходимите условия за облегчаване на достъпа до финансиране за малките и средни предприятия. Защото разстоянието продължава да бъде толкова огромно. Трудностите продължават да стоят. Затова ми се струва, че трябват мерки и регламенти, които да бъдат обмислени целево именно за тази економическа тъкан, съставена от малките и средни предприятия. В Италия се казва, онова, което е малко е красиво. Вярно е това. Малките и средни предприятия обаче имат много сериозни проблеми именно във връзка с достъпа до финансиране. Вече сме чували безброй примери. Вярно е, че опростяването, облегчаването на административната тежест, всичко това е много важно. Въпросът със сроковете е много важен. Наистина, трябва да внимаваме, защото администрацията работи с съвсем различно възприятие за времето, отколкото малкото и средно предприятие. В малкото и средно предприятие всичко се върти много бързо. Ако те обмислят сега един проект и се наложи този проект да бъде финансиран след 5-6 години, възможно е този проект да бъде устарял и вече да не бъде конкурентно способен. А администрацията работи много бавно. Така че трябва да се справим именно с тези проблеми. Как да го благоприятстваме също така всички процеси на обединение на малките и средни предприятия, защото това обединение може да им помогне да бъдат конкурентоспособни. Вярно е, и съответно и да им създаде условия да се справят с предизвикателствата и оптимално да използват ресурсите и да ги освоят. Защо го казвам? Времената са трудни, кризата е много тежка, а тази криза тежи най-вече на плещите на малките и средни предприятия, защото именно те се срещат с най-големите проблеми. С наличността на средства. Те са постоянно пред риск от фалит в момента. И ако тази е, економическа тъкан, съставена от малки и средни предприятия, фалира, то в Италия, например, цялата економика фалира. Сега, политиката на сближаване. По една много проста причина, която беше изтъкната в едно от изложенията, се оказва, че тя осигурява единствените сигурни гарантирани средства за бъдещето. Така че или ще създадем условия на малките средни предприятия да освоят тези средства за новаторството, за работни места, или трудността наистина ще се задълбочи и сме пред риск да натежи изключително много именно в света на малките и средни предприятия. За това трябват конкретни отговори, трябва да позволим на регионите, които в крайна сметка са именно нези, които работят с малките и средни предприятия, които разработват е, тръжните процедури, те могат да работят за осъществяването на тези условия за облегчаването на достъпа до ресурси. Благодаря. Господин Власък, накратко, моля. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря за изложенията, които бяха много полезни. Бяха направени обективни коментари, бяха изложени обективни становища, които трябва да вземем предвид в законодателната си работа но ми липсваше аспектът на по-добра комуникация между малките и средни предприятия и местното и регионално управление. Трябва да се упростят процедурите, трябва да се улесни достъпът до тръжни процедури. За това мисля, че трябва да се осигури и участието на представители на малките и средни предприятия в целият процес на разискване. Съгласни ли сте с мен? Госпожа Манеско, благодаря. Позволете ми първо да благодаря на всички гости за изложенията им. В тях много добре бяха изложени приоритетите и пречките, както и някои от мерките, които предлагате да се предприемат за преодоляване на ограниченията. Вярно е, че заедно с комисията успяхме до някъде да подобрим положението на малките и средни предприятия но все още има много какво да се направи с оглед намаляване на административната тежест, подобряване на достъпа до финансовите инструменти и подобряване на достъпа на МСП до европейските и световните пазари. много добре изложихте някои от приоритетите, като например интелигентно регулиране и упростяване на правилата по-лесен достъп до финансиране и подобряване на достъпа до пазара. Вече са внесени редица изменения тук в нашата комисия и в други парламентарни комисии, които отразяват тези приоритети. Какво е вашето мнение за упростяването? Как смятате можем да упростим трансграничното връщане на задължения, събиране на задължения, как може по-рано да се въведе в националното законодателство директивата за забавата при плащания. Това наистина ще допринесе за улесняване на достъпа до финансиране. Колегата Власък помоли да се улесни достъпа до процедури за възлагане на обществени поръчки. Как може да бъде улеснен този достъп? Това е и моят въпрос. Благодаря ви и надявам се, че ще си сътрудничим и в бъдеще. Благодаря, господин Олбрихт. Uh, Съвсем накратко благодаря ви за информацията, която ни предоставихме. Всички говорят за малки и средни е, предприятия. Това е водещата тема на Европейската е, е, комисия. Непрестанно си говорим за тях. Но ние, ние не трябва да се борим за малките и средни предприятия, понеже всички искат да им дават пари. Никой не успорва, че малките и средни предприятия са един от нашите три приоритета. И имам въпрос към авторите на презентацията. А, сигурни ли сме, че а, размера на предприятията е добре определен за всички 27 страни членки? Дали те са микропредприятия или са малки и средни? Понеже а, нашата комисия гласува за размера на предприятията. Кои са микро, кои са малки, кои са средни, кои са макро, кои са социални. Това не е изказване против малките и средни предприятия, а, а в полза на големите, които сътрудничат на малките и средни. Каква е настоящата дефиниция за малко и средно предприятие, с която можем да се служим, понеже да, те стават все по-големи? И аз малко се изгубвам в тези дефиниции. Втория ми въпрос е следния по-трудно ли е да се участва в административните процедури за получаване на европейски средства, отколкото да се кандидатства за заем в банка? А, банките по-лесни процедури ли имат или са като тези в Европейския съюз? Ние непрестанно се е, оплакваме, въвеждаме е, инструменти с връщане на средствата, каквито са в банките. Аз питам, аз не работя в е, бизнеса, но, но не би трябвало да е лесно да се получат обществени средства, понеже това са обществени средства. Не да бъде чак супер сложно, да не бъде твърде просто. А, коментар искри да направи Европейската комисия. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. I would... Благодаря, господин председател. Аз е, бих из... Чух много коментари, много въпроси. Дискусията доста излезе извън рамките на представенията. Е, но искам да благодаря за това, че ни поканихте, за това, че е, поехте инициативата за това проучване. Някои въпроси са нови, не сме ги чували в дискусиите до сега и ще, аз и ще се спра на някои от тях. Достъпа до финансиране очевидно е, е съществен въпрос за малките и средни предприятия. В политиката е, на сближаване са вложени а, много усилия в а, тази а, посока. Бъдещия период също ще включва средства за малките и средни предприятия, както и настоящи така че малките и средни предприятия наистина ще могат да получат финансиране от финансовите инструменти. Проучването показа една диаграма във връзка с достъпа до финансиране а, и всъщност потвърди информацията на Саксония Анхаут. Интересуваме какъв тип финансиране се има предвид това какво са? Това са заеми, грантове, непряко финансиране, финансиране чрез а, а, ваучери или някакъв друг тип финансиране? За какъв тип финансиране става дума в а, проучването? за, в проучването за финансиране за индивидуални фирми ли става дума или за сътрудничество между фи, фирми, между фирми и институти? И когато казвате достъп до финансиране, достъп до финансиране в какъв размер говорите? За много малки грантове? където според мен въпроса за административната тежест и времето, което отнема получаването на одобрението е важен или става дума за някакво по-голямо финансиране? Не съм изненадана, че само 2-3% от е, малките средни предприятия имат достъп до е, финансиране. Не съм изненадана, понеже разполагаме е, с 90 милиона малки и средни предприятия. Ако разделим финансирането на тия 90 милиона, ако всички участваха, щяхме да имаме по около 500 евро на предприятие. още един въпрос към авторите на проучването във връзка с един от последните им коментари достъпа до участие в търгове за възлагане на обществени поръчки. Това, от което имат нужда всъщност фирмите, е, са платежоспособни клиенти, а не толкова грантове. И това са въпроси свързани с закъснелите плащания, регламента за закъснелите плащания. Преговорите, които води съвета, тендират към това да не включат предварителното условие за достъп до финансиране. Изобщо имам купища въпроси, които всичките са много интересни. Ще побързам. Това ме отвежда до въпроса за включването на малките и средни предприятия. Изключително важно е да се включат малките и средни предприятия при определенето на програмата, при определенето на условията и така нататък. Комисията в своето предложение за фондовата за политиката по сближаване е включила условието за създаване на партньорство и за включване на бизнеса и малките и средни предприятия. Ние изключително активно подкрепяме въпроса, свързан с иновациите и също така включването на малките и средни предприятия в стратегиите за иновациите. Ние настояваме страните членки и предприятията да се включат в изработването на стратегии за иновации в страните членки и в заключение няколко думи за упростяването. Това е един от приоритетите на комисия. Чух за тези 105 е, методи за упростяване. Мисля, че има място за още. Мисля, че Айнштайн а, е, е, е казал, че човек трябва да е добър, за да създава сложни правила, но за да създава прости правила, той трябва да е гениален. А, но бих пледирала за електронно правителство, електронни търгове и за електронния аспект на нещата като цяло. Приканваме страните членки да използват средствата за техническа помощ за подобряване на програмите в техния дизайн и в тяхното прилагане. Е, страните членки са унези, които управляват нещата. Тяхна е задача да разпространяват по-добра информация за програмите. Благодаря. Yes, I will give the floor to the speakers, the main speakers. Председателят, ще дам думата на гостуващите ни експерти, но моля да се ограничавате в рамките на две минути. Just uh, for the first question about uh, по първия въпрос за платформите за улесняване на достъпа на МСП до финансиране. Смятам, че на национално равнище има редица такива платформи. Колегите ми могат да кажат няколко думи за това как работят с тях – Работим с тези платформи и в Business Europe, но всички сме изправени пред проблема за достъпа до информация за тези платформи. Ако искам да започна стопанска дейност в тази или онази страна, просто мога да проверя по интернет. Така ще мога да се запозная с платформите, с източниците на финансиране това според нас е най-ефективният метод. Публичното финансиране. Ако малките и средни предприятия искат да кандидатстват за европейско финансиране, те трябва да имат достъп до тръжните процедури, до процедурите за възлагане на обществени поръчки. A lot of questions. Um, first of all, Mr. Kelly. Um... Бяха поставени редица въпроси. Ще се спра върху казаното от господин Кели. Ние сме сериозна организация, която излезе с предложение за 105 мерки за упростяване надслова на упростяването на интелигентното регулиране е именно не упростявай, не подхождай упростенчески. Не е никак лесно да се упрости законодателството. Има много дълга традиция, най-вече в страната на господин Олбрихт по отношение на малките и средни предприятия. По въпроса на господин Глашек, основното ми послание бе да се установят партньорства за управление партньорства между публичните органи и различните економически и социални партньори на местно, национално и европейско ниво. По въпроса на госпожа Манеско за забавата при плащанията, мисля, че вече бе проведено гласуване. В разискванията за забавата при плащанията държавите членки се обявиха против по-ранното въвеждане на директивата в националните законодателства. Дори и в Италия няма да бъдат направени плащания към малките и средни предприятия. По въпроса на господин Олбрихт за малките и средни предприятия. Мисля, че трябва да поговорим по този въпрос. Няма Извинете, не аз съм този, който ще даде определение на малките и средни предприятия. Около 50% от МСП в Европа се състоят от един служител. Това са микропредприятията. А 90% от малките и средни предприятия са предприятия с по-малко от 50 служители. Това ясно показвам като се има предвид, че средното предприятие в Европа е с петима служители, че но повечето от предприятията са микропредприятия. Äh, Господин Рике, ще се спра върху три въпроса. Първо, въпроса за платформите. Мисля, че е абсолютно необходимо да се изградят мрежи за подпомагане, подобни на мрежата Enterprise Europe. Трябва да се поставят тези мрежи на по-стабилна основа, като им се предоставят повече консултации. По въпроса за големината на МСП. Това е един много важен въпрос. Има разлики не само в Европа, но и в Германия. Има разлики между старите и нови федерални провинции предприятие с над 20 служители в старите федерални провинции в Западна Евро... в Западна Германия има 142 служители, а в Източна Германия това са 90 служители. Тоест, има различни определения за МСП. По въпроса за това какви финансови помощи ще са необходими в бъдеще? Под каква форма ще се предоставя финансирането? Мисля, че е необходимо да се използва финансиране по структурните фондове. Но трябва да хвърлим поглед и към заемите. Ще ви дам за пример Базел 3. Някои се опасяват, че достъпа на предприятията до заеми ще се влуши и че ще трябва да се предостави помощ. Трябва да се обмислим какви са възможностите за привличане на средства на частните капиталови пазари. Трябва да се разширят тези възможности. Just very briefly, because uh, I think um, the discussion was very... Съвсем накратко, защото дискусията беше много интересна. бяха повдигнати много въпроси. А, аз ще е, се възползвам от тях и ще ги поставя в основата на бъдещата ни работа. Що се отнася до дефиницията на малките и средни предприятия, мисля, че не става дума за това да търсим някаква обща дефиниция. Може би е по-добре да има дефиниция за всяка всяка държава по-отделно. Много интересни въпроси бяха повдигнати от е, комисията. Всички тези въпроси са отворени въпроси. Например, въпроса за това от какво финансиране и в какъв размер се нуждаят малките и средни предприятия. А, интересна альтернатива е достъпа до обществени поръчки, а не толкова до грантове. Благодаря ви. Just, just have... Само една бележка им, само един коментар, казва господин Обрехт. Много интересен академичен дебат относно това какво е малко и средно предприятие. А, в, тази комисия а, разискваме проблема за допустимост. А, е, в по-слабо развитите а, е, региони 80% а, е, са отбелязани са, са, са заделени за малки и средни предприятия. Когато ние говорим за малки и средни предприятия в тази комисия, говорим и за микропредприятията. Това трябва, трябва да бъде ясно. Аз не исках да откривам някакъв академичен дебат за това какво е малко и средно предприятие. Не става дума само за парите, става въпрос за допустимост, става въпрос за самия инструмент. I would like to thank you for your contribution благодаря ви за изказванията. Нека сега да се върнем към нашия дневен ред, е, към е, точка 7. Ще дам думата на госпожа Манеско е, да представи своето становище за трансевропейските телекомуникационни мрежи. Да изчакаме ли няколко минути, докато колегите излязат? Не. Vreau să, să remarc propunerea Comisiei Europene. Vreau să remarc că... Искам да а, започна със следното е, целта е да се създадат няколко насоки, които да е, е, поставят параметрите за в областта на далеко съобщението. Всичко това във връзка с механизма Connecting Europe. Приветствам инициативата на комисията. Тя ще играе, разбира се, много важна роля за консолидиране на економическия растеж и за постигане на поставените цели в, е, в рамките на стратегията е, Европа 2020. Развитието на широколентовите мрежи и е, използването на тези мрежи от гражданите е една много важна стъпка. Механизма за свързване на Европа може да се превърне в решаващ е, инструмент с помощта на който страните членки да финансират и да насърчават развитието на широколентовите мрежи в е, изостанали региони. Структурните фондове са много важен инструмент за постигане на целите на програмата в областта на цифровите технологии. Но, а, е, Важно е обаче апликации трансфронталиере, прекум и комерс, и Механизма за свързване на Европа е важно допълнение, както и всички други цифрови инструменти и governance, и procurement и останалите електронни инструменти. За целта ни е необходима съответната инфраструктура, за да може да се създадат широколентовите е, мрежи в цяла Европа. Важно е да имаме многообразие и да се използват източниците на информация. По този начин ще имаме е, едно, е, един способен бизнес, а и гражданите ще имат достъп до различни услуги, както национално, така и на европейско равнище равнище. Относно списъка на допустимите е, проекти е, за финансиране от механизма за свързване на Европа. Мисля, че този списък трябва да бъде гъвкав, за да може да отчетем специфичните нужди и специфичните условия в страните членки. И на последно място искам да засегна един друг въпрос. Изключително важно е участието на регионалните и местните власти и техническата подкрепа и мерките на национално равнище. Те трябва да подпомогнат административния капацитет и да се погрежат грижат за това да намерим истински решения, които са в състояние да отговорим на специфичните нужди на местно и регионално равнище. Още веднъж е, искам да отбележа, че приветствам инициативата на комисията. Тя е важна, добре дошла. Очаквам с нетърпение да чуя предложенията за изменения на колегите. Okay, uh, is there someone from the PPE? Yeah. Благодаря. Е НП? Иска ли някой да вземе думата от е НП? Благодаря, господин председател. Аз ще е, се изкажа от името на нашия докладчик в сянка. Господин Ройл ме помоли да ви кажа следното. Ние от ЕНП и по темата за осигуряване на цифрови услуги широколентов интернет. Искаме да видим, че се подкрепя да видим пазарния принцип, а не толкова използването на програми за финансиране на Европейския съюз. А, госпожа Манеско обаче а, е права, като твърди, че не навсякъде могат да се приложат пазарните принципи. Правилен е и подхода, принципният подход да се използва средства от механизма за свързване на Европа. Съществува обаче опасността, е, че е, ще се получи едно объркване и най-вероятно двойно финансиране на определени е, програми. И бихме препоръчали на госпожа Манеско да избере интегриран подход и да се поставят ясни приоритети за това какво искаме да постигнем за в бъдеще чрез осигуряването на цифрови услуги и широколентов интернет. Акцента трябва да се постави върху селските региони и изостаналите региони, където пазарният принцип не би могъл да се приложи навсякъде. Мерките за финансиране не би трябвало да създадат несигурност сред инвеститорите. Целта на европейското финансиране би трябвало да бъде да работи съвместно с местните програми и инвеститорите, а не такому обратното, да създава несигурност сред тези инвеститори. Благодаря. Ана Мирата. Госпожа Миранда. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика за становището. То засяга пряко гражданите, най-вече тези в отдалечените региони, селските региони, периферните региони и планинските региони тук не бихме могли да оставим нещата изцяло на пазарен принцип, най-малкото защото е твърде скъпо да се осигури широколентов интернет за отдалечените региони. Няма интерес към това. Въпросът е по какъв начин да създадем работни места в селските райони, при положение, че там няма същите възможности, както в градските центрове, градските райони. Казвайки това, имам предвид съвсем конкретни примери. В моето село, отдалечено на около 30 км от големия град, а, ние нямаме широколентов интернет. И това е ежедневието в повечето райони на Европа. Така че аз подкрепям предложението, ще внесем конструктивни изменения за интегриране на този въпрос с други политически въпроси. Ако никой друг не иска думата, ще помоля госпожа Манеско, ако желае, е, да каже няколко думи в заключение. Да, vă mulțumesc, le mulțumesc е, colegilor pentru... Благодаря. Благодаря на колегите за участието в дебата. Както вече казах в началото, механизма за свързване на Европа следва да е допълващ към финансирането по всички останали структурни фондове, така че да се постигне ефективен и интегриран подход. Трябва да вземем предвид конкурентоспособността, както и специфичните потребности на всеки регион. Но във връзка с това, според мен е важно да се консултираме с местните и регионални власти. Още веднъж благодаря на колегите. Ще очаквам вашите предложения за изменение. Крайният срок за внасяне на изменения, казва председателят, е 20 септември, 12 часа на обяд. Okay. So now we go to point... Преминаваме към точка 22. Ще помоля госпожа Катрин Грес да представи становището си за директните плащания в полза на сълскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на ОСП. Много благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, добър ден на всички. Както знаем, реформата на ОСП за периода 2014-2020 е едно от големите предизвикателства за нашия мандат. В предложението си Европейската комисия предлага три цели, основни цели за реформата, именно жизнеспособно хранително производство, устойчиво управление на естествените ресурси, природните ресурси борба срещу въздействието върху климата и накрая балансирано териториално развитие. Двата от тези стълба са много важни за регионалното развитие. Съжалявам наистина, че с течение на времето е, бяха развити и чисто екологичните предложения. Става въпрос за периода между 2010 и 2011 година. Едно истинско позеленяване на ОСП наистина е много важно за запазването на работните места, за съхраняването на природните ресурси и най-вече за едно балансирано териториално развитие, което да бъде е, и последователно и устойчиво. Затова ви предлагам известен брой изменения на регламента, установяващ е, правила за директните плащания на селските стопани така че наистина да има устойчиво, реално селско стопанство. Тук ще ви предложа основните е, изменения. Там, където предложението на комисията говори за диверсификация на културите в член 30, предлагам да се говори по-скоро за сидбооборот и да се задължи съдбата на четири различни култури. Освен това, е, този оборот трябва да бъде по-значим. Само така може да се постигне резултат е, от екологична гледна точка. Трябва да се увеличи избора на такива селскостопански практики. Освен това, така ще се осигури по-редовен и по-стабилен доход и ще се осигури намаляването на използването на пестициди. По този начин ще се подобри живота на селските стопани и ще има устойчиво селско стопанство чрез економическо и социално подобрение. Предлагам също да се говори за екологична инфраструктура, член 32, а не за площи с екологичен интерес. Да се включи биоразнообразието плодородието на почвите и е, опазването на водите. Те пряко да бъдат включени в е, идеята за е, устойчиво селско стопанство. не бива да се изключват е, някои зони от селското стопанство от тези екологични цели. Тук предизвикателството е екосистемно. Изключително важни са тези въпроси за устойчивото селско стопанство, устойчивото развитие, но също така и за опазването на зоните и съответно на, за сближаването на териториите. Не е желателно само някои зони да бъдат в добро състояние. Трябва последователност за всички европейски територии. Освен това, един такъв механизъм би позволил да се отчитат характеристиките на европейските територии, като се позволят специфичните култури. Култури, характерни за съответния район или територия. Предлагам също изменение по член 20. Да има оценка на въздействието върху околната среда предварително преди всякакъв трансфер на директно плащане на регионално равнище. Комисията изисква да се основаваме само на економически или агрономични характеристики, както и върху потенциала или административните е, институционални структури. На мен ми се иска да се избегне това продължаване на плащания само по исторически причини. За това трябват оценки на въздействие извън единствените посочени от комисията критерии. По същия начин предлагам прозрачност на резултатите на извършените оценки, като те се оповестяват. Още едно изменение. Пето изменение припомня значението за някои комбинирани плащания, за някои специфични територии, за техните практики в интерес на среда. Например, планинските райони, където културите са екстензивни, така че там не може да става въпрос за количествени показатели, а само за качествени показатели. Така че там действително обвързаното с производство подпомагане е абсолютна необходимост. Тази специфична мярка ще позволи наистина да се придаде стойност на козовете на някои територии, а именно качественото селско стопанство, съгласно член 174 от договор за функциониране на Европейския съюз. Там се казва, че трябва подчертано внимание за специфични територии. Освен това, уважаеми колеги, предлагам някои изменения по фонда за развитие на селските райони и по ролята на регионите в рамките на бъдещата ОСП. Много е важно да се отчитат по-добре териториалните характеристики на нашите региони. Тези изменения отговарят също така на потребността от последователно финансиране и логично финансиране в рамките на политиката за сближаване, между 2014 и 2020 година. В този дух е едно от моите изменения по член 14 и предлага да се отпуснат на държавите членки повече е, свободи на действие, повече избор е, при използването на фонда, така че да има по-голям процент е, национални средства в този фонд. Там, където комисията предлага максимум 10% национално финансиране, аз предлагам 20%. Държавите членки трябва да могат да засилят действията си, благоприятстващи е, селското развитие. Още повече, че е, между 2014 и 2020 Интегрираният подход на този фонд ще бъде включен в общата стратегическа рамка с цел постигането на общите цели, чрез комбиниране на използването на различни фондове. В същия член комисията предлага и обратното, а именно да се възстановят първоначално отпуснатите фондове за селско за развитие, за да се прехвърлят към директни плащания. Това ще е възможно само за някои държави членки, така става ясно от този член. Аз обаче искам еднакви правила за всички и отказвам такова намаление на средствата за селско развитие, защото това може да нанесе сериозни щети на териториалното сближаване. И по-специално в тези региони, в които има много силен процент селски е, територии. И накрая в изменение 3 възпроизвеждам идеята на Комитета на регионите. Предлагам да се въведат териториални договори, така че наистина е, селско-стопанските практики, които са в полза на околните среда, да бъдат е, насърчени. Такива териториални договори трябва да има и между регионалните власти и селските стопани. Чрез тях ще могат да се установят е, е местните специфики а именно териториалните характеристики и ще могат да се определят предварително цели за определен период в областта на околната среда. По този начин местните заинтересовани лица ще могат да бъдат по-добре включени самите социално-професионални среди и ще се постигнат и по-добри резултати за околната среда. Ще приключа с това, че ще предложа, след като се внесат измененията, е, заседания между е, докладчиците в сянка, за да можем да подобрим текста и да намерим компромиси, които да удовлетворят всички. Благодаря ви за вниманието. Много благодаря, каза председателката. Някой от докладчиците в сянка желая ли да вземе думата? Господин Учас. Благодаря, госпожо председател. И благодаря, госпожо докладчик, за вашето становище. Наистина представенето беше много задълбочено. Предложението е, е вече доста сериозно, структурирано. В перспективата на работата на нашата комисия искам да споделя някои мои размисли, които може би още не са станали съвсем ясни първо, структурата предложена от комисията според мен е благоприятна за този проект. Този регионален подход, както и подкрепата за териториите в по-неблагоприятно положение. Това е знак за солидарност. Сега, как да се наложи това позеленяване, екологизация. Със сигурност ще трябва повече гъвкавост. И то по-специално, когато става въпрос за интензивните дървесни видове, интензивното отглеждане на дървесни видове и а, за лозята. Основният елемент в случая е да се постигне благоприятен ефект за околната среда. има много е, естествени елементи, които трябва да се отчетат в е, средиземноморските територии. Защо се отнася до целите, те трябва да бъдат конфигурирани така, че да могат да се постигнат. Същевременно обаче не бива да имаме и обратен ефект. Така или иначе предприятията трябва да могат да освояват средствата, като обаче запазват всички обичайни техники за отглеждане на културите. Държавите членки и евентуално регионите трябва да разширят гамата от възможности за екологизация, като спазват двете възможности, които са очертани в първоначалната фаза от комисията. Освен това е много важно държавите членки да могат да определят статута на малкия предприемач в селското стопанство в рамките на законодателството. според исторически характеристики и според законодателството на всяка държава. Освен това би било добре да се разширят някои от мерките за крайно отдалечените райони, за по-малките острови в Егейско море, както изобщо за всички острови, които се сблъскват наистина с много по-високи разходи при производството по-високи разходи и за пускане на пазара на техните продукти, отколкото а, в континенталните територии. Благодаря. ПП пан Чесов Адам Шикерски. От името на ЕНП господин Шикерски. Пани посел, poseł помес амбитнего за zazielenienia płatności безпочередни. Бе поставена много амбициозна цел във връзка с директните плащания. Колегата каза, че настоящите предложения не са достатъчно амбициозни. Трябва да се използват фондовете за екологизиране на селското стопанство. Но е предложен прекалено висок процент на екологизиране. Или ако се предложи прекалено висок процент на екологизиране, с костопанските производители могат да останат с впечатлението, че ще бъде силно ограничена конкурентоспособността им, защото в крайна сметка те ще заплатят за мерките по екологизиране. Екологизирането е различно по първия стълб и по втория стълб. Има разлика в процедурите. Според нашето предложение 30% от финансирането трябва да бъде насочено към биологично селско стопанство в по-необлагодетелстваните региони. 50% по втория стълб следва да се изразходят за екологизиране. Ако наистина се приложи тази мярка, няма да има много средства за инвестиране в новаторски действия. Ще има по-малко средства за развитието на селските райони. няма да има средства за развитие на селските райони, за изграждането на инфраструктура, за предоставянето на услуги, за предлагането на мерки за преквалификация и обучение. Средствата за тези области ще трябва да се пренасочат от средствата за кохезионната политика. Селскостопанските производители трябва да са наясно с това, че принудителното налагане на екологизация ще ограничи конкурентоспособността им. Нека си припомним, че половината от доходите на сълскостопанските производители в Европа се финансират от директни плащания. Идеята е селскостопанските производители да прилагат екологосъобразни методи. Тази идея вече е представена от комисията. Комисията по селско стопанство искаше това предложение да се усъвършенства, така че да не се ограничава конкурентоспособността на сълскостопанските производители. Не бе предвидено увеличение на бюджета за ОСПМ. Той бе съкратен. Всъщност бюджета остана в размера си от миналото, но отделните държави получават по-малко средства, тъй като се увеличи броят на държавите членки. приемам идеята за това по втория стълб да не се правят съкръщения. Когато говорим за съкръщения, не бива да се правят съкръщения по втория стълб, тъй като той играе важна роля за опазването на околната среда и други области. Докладчикът твърди, че трябва да има повече възможности за прехвърляне на средства от първия към втория стълб, както и че трябва да се увеличи стоеността, предложена от комисията, от 10 на 20%. но не мисля, че Селскостопанските производители, които получават плащания, ще приемат подобни прехвърляния, тъй като така ще се ограничат сумите, които получават те. По настоящата перспектива разделението бе 50 на 50, но Полша, например, получи само 9% по втория стълб – Съотношението бе 50 на 50 за държави като Португалия или Франция. Така че със сигурност Полша ще се възпротиви на предложението за прехвърляне. Има предложение за прехвърляне на средства от първия към втория стълб, като се предлагат различни процентни стойности. Ако се намалят плащанията към новите държави членки, то някои държави ще са за прехвърляне на средства от втория стълб, така че да се увеличат сумите поне до някъде по първия стълб. Крайна сметка трябва да можем да предложим нещо на сълскостопанските производители оборота. Да, от екологична гледна точка сте права. Би било добре да се прави оборот с четири, а не с две култури. Но много стопанства не биха искали да внасят промени, тъй като не биха могли да реализират тези допълнителни две култури, които ще се изисква от тях да отглеждат. Би било добре да се предвидят разпоредби за високопротеиновите култури. Не говоря за генетично модифицирана соя. Но ако не предвидим нещо за високопротеиновите култури, няма да има съдържание на протеини в фуражите и няма да сме конкурентоспособни. 7% от земеделските площи следва да се заделят за изграждането на екологична инфраструктура. Това е проблем. Например, за държави като Холандия. Ако 7% от земеделските площи се поставят под угър, това ще е източник на огромни разходи за производителя. Ние изискваме от него да не отглежда култури на тази площ. трябва да отделим внимание на биологичното разнообразие, разбира се, но трябва да помислим и за конкурентоспособността на европейското селско стопанство. Стопанствата в редица страни ще закупуват земя, за да спазят изискването от 7% rolników. E, e, oczywiście. Трябва да отчетем екологичния аспект в селското стопанство. Мисля, че всички сме съгласни с това. Няма други желаящи да вземат думата. Ще дадем думата на комисията. Сред нас е представител на Генерална дирекция Селско стопанство. Желаете ли да вземете думата? Господин Тейлър. Like if you were a man, I'm, I'm terribly sorry, but I'm sorry. It's fine. I, I said mister. Извинете, госпожо. Je souhaite simple. Бих искала просто да благодаря на докладчика за задълбочения анализ на предложението, както и за представените идеи. Благодаря и на докладчика Сянка за бележките. Отбелязах си тези бележки. Ще проследим много внимателно дебата в следващите седмици. На този етап не желая да навлизам в повече подробности. Благодаря. To, to Госпожа Грес, иска ли да приключи дебата? Да, съвсем накратко. Аз също чух много внимателно е, бележките от страна на докладчиците в Сянка, както и на другите представители на нашата комисия. Очакваме естествено измененията. Ще се опитаме да видим докъде можем да стигнем заедно. Стана ясно, че договарянето се състои в това да, но да, но. Така че ще се опитаме да се съберем и да намерим някакъв начин да се разберем. Естествено, че не трябва да се забравя конкретно способността, но не трябва да се забрави здравето на нашите селски стопани, защото когато говорим за пестициди, става въпрос за здравето им. Много често селските ни стопани именно са първите жертви. Нека не забравяме това. Единственото, което ни остава да направим е да уточним срок за внасяне на измененията доста кратък на 19 септември на обяд. Утре един вид. С това приключваме дебата по тази точка. Искам да си позволя само да направя един общ коментар. Нека да не забравяме, че сме комисия по регионално е, развити и трябва да даваме коментари, които са свързани с нашата политика. Знам, че е много интересно да се впуснем в дискусия за общата сълскостопанска политика, но сме длъжни да дадем перспективата на нашата комисия. Преминаваме към точка 24. Господин Уджас е, е тук. Е, заповядайте. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, този проект за регламент, който разглеждаме, включва всички разпоредби, задължения за едно уеднаквено прилагане на ОСП. Проектът определя фондовете, както и е, общата организация на пазарите. Става въпрос също така за консултационната дейност за предприятията, за поддържането на добрия акроекологичен статут на предприятията. Става въпрос и за борбата срещу климатичните изменения – и всъщност адресати са самите предприятия, които могат да бъдат затруднени в тази сфера. Определя се мониторинга, определят се критерии за ефективността при прилагането на ОСП, както и въздействието и в економиките в селските райони. Трябва да кажа, че това предложение, нека да напомня всъщност казаното от нашата председателка наскоро, а именно, че регионалното ударение съществува именно в ОСП. Така че моето проекто становище цели да се интегрира едно предложение, което да отговаря на целите за упростяване, за ефективност, за рационализация. защото може да се окаже изключително контрапродуктивно да се внасят прекалено много изменения в този проект. И, и за това се опитах да се съсредоточа върху няколко малко наброй коментари, но според мен с решаваща роля – Целях се най-вече в солидарността и защитата на слабото звено в производствената верига в областта на селското стопанство. Трябва да се насърчи рационализацията, без при това обаче да се да насилваме нещата и да задължаваме. Трябва да се внесат гаранции пред селските общности, които не са отслабени, от обезлюдяването. Селското стопанство трябва да стане символ за е, богатство, за социално богатство, не непременно е, парично и материално богатство. За това е абсолютно необходимо да се включат различни е, различни варианти за защита на имуществото на селските стопани. Аз искам да подчертая значението на сигурността при финансовото управление на фермите. Така че кредитите и всички възможни помощи да бъдат включени в балансите, така че да има по-силна договорна възможност за тези предприятия. Може да се говори за вида сертифициране. Във всеки случай трябва да има връзка между е, консултациите за опазване на околна среда и имуществото за определен район, за да се облегчи процеса на иновации в областта на производството. Сега във връзка с мониторинга на ОСП считаме за уместно да се включат всички показатели, които да ни позволят добре да осъзнаем какви са, какво е въздействието на ОСП. И предлагам, по-специално като показатели, достъпа до пазарите, процесите на обучение, стабилността на цените, изразходването на възобновяеми енергийни източници, балансирано териториално развитие, поне на равнище е, регион, социална мобилност също, демографски изменения. Ето всички тези елементи съм подчертал. Сега ще спра до тук. Просто защото ми липсва време, исках само да посоча кои са основните ми цели в измененията, които ще предложа. Благодаря. Uh, uh, Благодаря. Първо, много се радвам, че имаме добър дебат е, по тази тема, за разлика от предишната точка от е, дневния ред, където докладчика се оттегли, Господин Уджис е, се е свършил доста добра работа. Както вие посочихте, госпожо председател, Нашата работа е важна, тъй като нашите региони, селските региони, зависят до голяма степен от селското степанство и от това да бъде жизнеспособно. Цялата стратегия Европа 2020 до голяма степен зависи от това да имаме устойчиво и стабилно продоволствие и съответно от селското стопанство. Така че ние трябва да да се борим за а, селското стопанство тъй като разпадането на селското стопанство ще дезинтегрира регионите, най-вече изостаналите региони и фермерите, които живеят и работят в тях на въпросите, повдигнати от господин Уджас, са наистина много важни. Ние трябва да гарантираме финансова сигурност за фермерите. Т.е. трябва да гарантираме плащанията да се правят и да се правят на време. В а, моята страна а, наскоро беше обявено, че а, плащанията ще бъдат изтеглени от декември през септември заради лошите условия през лятото. И си мислех наистина защо плащанията да, да не могат да се правят по-рано, защото колкото по-рано фермерите е, получат своите плащания, толкова по-малко ще зависят от е, банките. В този смисъл казаното докладчика е много важен. предложенията, направени в а, ОСП, ще увеличат бюрокрацията, нещо срещу което ние трябва да се борим. Много важна е ролята на изследователската дейност и на иновациите в областта на селското стопанство. В моята държава бяха положени много усилия в разработването на качествената стра... качествена храна и на екологично замеделие чрез изследователска работа. Искам да подчертая, че и този аспект е много важен. Важен е аспект на сълскостопанското наследство, възможностите на сълскостопанския аграрния туризъм защото това са все неща, които се случват в предимно с костопанско ориентираните региони и се надявам нашите изменения да бъдат такива, че да а, подкрепим регионите и синергиите между тях, така че общата сълскостопанска политика да бъде от значение не само за отделния фермер, но и за развитието на регионите, за развитието на качеството на живот в тези региони. Председателката, господин Хризохело за зелените. Σίγουρα η αγροτική δραστηριότητα είναι πάρα πολύ Със сигурност селскостопанската дейност е много важна. Важна за регионалното развитие и за селските райони. Не става въпрос само за самото производство. Много често селското стопанство участва също така в културното развитие на регионите и за съхраняване на биологичните характеристики на някои региони някои видове е, производство, някои практики в селското стопанство се оказват изключително разумни. И съответно имат много важна роля за съхраняването на биологичните характеристики, за обогатяването на почвите, за опазването на водите. Така че ние трябва да подпомогнем селските стопани да могат да се приспособяват към спецификите на техните региони. Те трябва да могат да използват онова, което най-добре им подхожда за тяхната дейност и с цел защита на околната среда. Следователно, трябва да има достатъчно добри здравни е, инфраструктури, те трябва да са добре запознати с проблематиката, свързана с здравето на животните, трябва добре да са информирани за ветеринарните услуги, трябва да знаят и какво търсят потребителите. Всичко това е свързано с новата ОСП. Трябва да подпомогнем селските стопани да се приспособят. Екологизирането е изключително важен момент тук зелените култури или екологизирани, екологични култури винаги помагат, дори когато става въпрос за монокултура. Помагат за равновесието в селското стопанство. Със сигурност има много сериозно въздействие. Ако има повече биокултури, ще сме по-слабо зависими от торовете, например – ако селските стопани трябва да купуват много повече торове и всякакви такива елементи, това им струва пари, което означава, че те ще зависят много повече от банките. И като си помислим как е действало селското стопанство преди години, става ясно, че то е било много по-ефтино. Сега им трябват торове, трябват им семена. Така че всички случаи екологизирането ще осигури по-добър доход на селските стопани и съответно повече независимост. Но разбира се, тази промяна не е лесна, защото е загубена голяма част от това ноу-хау, от тези познания. Точно за това трябва да се инвестира и в механизми на консултация за селските стопани, защото учените, агрономите до някъде си загубиха ролята. Те показаха на селските стопани как да работят днес и в крайна сметка днес само се пишат някакви рецепти за фитосанитарни продукти или се попълват формуляри. И в крайна сметка селските стопани се занимават с повече администрация. В южните страни, в моята страна, например, се казва, че агронома вече не е на полето, за да съветва селски стопанин. Неговата роля днес е да седи в офиса, в канцеларията и да пише формуляри, т.е. неговата задача е по-бюрократична. Трябва наистина това да се промени. Трябва да има такава роля на съвет за селските стопани, за да могат те да се приспособят към последните постижения и технически, и научни. Трябва да се знае също, че, например, селското стопанство в Белгия няма нищо общо с южното селско стопанство. Има огромни разлики между севера и юга. Кой може тогава да подпомогне селския стопанин, за да може да се справи с предизвикателствата? Именно хората, които познават съответната територия. Всеки регион има възможност да развие определен сектор – който да бъде полезен и от човешка и социална гледна точка, и от гледна точка околната среда. Но това, което е най-важното е, че трябва да се подпомогнат селските стопани. За това трябва да се разгледат много внимателно всички механизми за помощи. И освен това, не бива да забравяме следното. Когато говорим за обща политика, която е, с хоризонт 2020 година, но и отвъд тази дата, трябва да се отчете факта, че за следващите 8 години вероятно ще има още повече климатични промени, съответно ще ни трябват повече структури за подкрепа на селското стопанство, за да може то да отчете тези промени на екосистемите, следствие на промените в климата. Селските стопани, които живеят на село, те са изключително безпокоени те се чудят как наистина ще могат да приспособят дейността си към е, новите климатични, метеорологични условия. Те се чудят какво ще се случи. В някои региони не, не вали достатъчно, друга да валя много, понякога има много големи жеги, е, има понякога спад в производството с 50% спрямо предишни години. И за това селски стопанин си задава много въпроси. Трябва да се види как той би могъл да се нагоди, да нагоди собственото си ежедневие. Много често става въпрос за теоретични разработки, които ние, с които се запознаваме, но трябва да се види също така на практика как може селски стопанин да работи във времето. Още нещо, което не засяга само е, е земеделеца. Днес е, селските стопани е, са задлъжняли пред банките и всяко едно забавяне е, плащане е, им пречи. Те не могат да плащат по-високи лихви. И наистина се налага плащанията да бъдат ефективни, бързи навременни, защото колкото повече задлъжняват селските стопани, толкова повече и цените на храните се увеличават. Така че плащаните трябва да стигат много бързо до правоимащите. И то адекватно. Не трябва да има разпиляване на средства, не трябва да има измами. Всичко това трябва да стане по правилата. Благодаря ви. Не знам дали комисията иска да вземе думата или по-скоро не. Бруно Шавар. Благодаря, госпожо председател. Е, мисля, че всички мъже бяха заменени от жени днес, е, така че аз съм Кристина Бокман от DG Agri и следи работата по този регламент. Искам да благодаря на докладчика за проекта доклада. Мисля, че той е много ясен. А, мисля, че точно това е ценната работа, която може да свърши тази комисия, да осветли регионалните аспекти по начина по който го прави. Искам да направя някои коментари по предложените изменения. А, множество изменения е, говорят за страни членки и или региони. Обикновено а, е, ние се занимаваме с страните членки и предоставяме на страните членки решението за това как ще, се, ще, ще организират работата в а, е, регионите. А, централизираните държави имат централни агенции за разплащане, федералните имат а, федерални, така че това, че думата региони не се споменава в регламента е заради това, защото това не е възможно. Всички споменахте, че е важно фермерите да получават своите плащания на време и дали това може да става по-рано. Процедурата е такава. Фермерите кандидатстват през месец май на съответната година и плащанията се извършват от 1 декември на същата година което означава, че средствата ще бъдат взети от следващата бюджетна година. По първия стълб плащането започват на 16 октомври. Тоест заявленията се подават към 16 октомври. Заявленията се подават в една година, а плащата се а, извършват през следващата година. Тези плащания са а, 37 милиарда евро, т.е. те не могат да бъдат направени просто така. Тази година обаче от 16 октомври започнахме авансови плащания защото тази дата все пак ни позволява да упражним надлежен контрол. Авансови плащания не могат да бъдат правени преди да бъде извършен контрол. в предложението, с което разполагаме, се съдържа възможността всяка година да се плащат аванси от 16 октомври. Комисията приветства подкрепата на вашата комисия за членове за член 42, 40 до 42 фермерите да получат своите плащания след 30 юни. Видях, че сте третирали този въпрос, също много важен. Благодаря ви много. Благодаря, казва председателката. Не знам, Джио Мария, дали иска да вземе думата или няма нужда. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегите, на докладчиците в Сянка, на Европейската комисия също за тези изказвания. Те са, могат да бъдат полезни, за да се избегнат грешки. Но позволете ми също да реагирам във връзка с конкурентоспособността. И всъщност, извинете за правомощията на регионите Например, ще кажа, че е важно да прокараме едно важно послание. Не трябва да сме изненадени, ако в един момент се окаже, че бюджетът на Европейския съюз е равен на бюджета на селските стопани. Мисля, че в крайна сметка това ще е нещо положително. Um, Благодаря. Крайният срок за внасяне на измененията е 21 септември, 12 часа на обяд. Преди да преминем към последната точка от дневния ни ред, точка 25, нека ви уведомя за решенията взети от координаторите на политическите групи вчера вечерта. Взехме решение за разпределянето на доклади и становища. Бяха взети решения по 6 становища за бюджета на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, тъй като разполагаме с ограничено време, решихме, ако няма спорове по тези трансфери да изпратим писмо на комисията по бюджети, с което да одобрим трансфера към Холандия, Франция. That... И още една държава. Споразумяхме се за това, че социалистите и демократите ще си разпределят становищата, но не знаем кой ще е докладчик от Комисията по економически и парични въпроси. По темата възобновяеми енергийни източници това бе възложено на АЛДЕ. Управление на вътрешния пазар. Текста бе възложен на ЕКАРЕ. Комисии извинете, делегации на нашата комисия и публични изслушвания. Трябва бързо да вземем решение за делегациите за следващата година. Внесени са 6 предложения. Предложение Едно от тях е НП да посети България и Берлин. Социалистите предложиха делегация в Северна Швеция и Кошице в Словакия. Зелените предложиха посещение в Корсика или Сардиния. Обединената левица предложи да посетим uh, Лареньон. Решенията ще бъдат взети с мнозинство по обичайната процедура. По отношение на публичните изслушвания бе взето решение да се проведат три такива през 2013 година. Споразумяхме се за това координаторите да изпратят предложенията на секретарията до края на тази седмица, като ги придружат с обосновка и описание на целите. Темите ще бъдат определени в рамките на писмена процедура. Предстои посещение в Ирландия на 28 и 29 ноември. Има 7 свободни места. До момента са внесени 5 предложения за колегите Ван Нистерлой, Клер, Манеско, Алфонси и член на Обединената левица. Не знаем все още кой е той. Възлагането на проучвания на външни изпълнители – решихме темите да са демографските промени в контекста на регионалната политика, интернет и економическото развитие на европейските региони и анализ на последиците от економическата и финансовата криза върху териториалното, социалното и економическото сближаване. Това бяха решенията на координаторите. Сега преминаваме към последната точка от дневния ред. Господин Коцолино е тук. Ще му дам думата, за да ни представи доклада си. Е, е Благодаря съвсем накратко. За втори път е, ще говорим за градската политика. До 21 септември е срока за внасене на изменения. Вярно е, че времето напредва и за това трябва да представя само основното. Предлагаме отново тази тема, а именно градоустройството, защото е време да имаме засилена законодателна основа Време е Европа да си състави собствена градска стратегия, градска политика, разбира се, при спазване на принципа за субсидиарност. Втората голяма тема, за която става дума в това становище е следното измерение. Да, да не говорим вече за център и за периферия, като отделни елементи, а по-скоро да разгледаме всичко това в едно цяло. Изисква се баланс между тези отделни елементи. Има необходимост от качествена политика за по-добро качество на градската среда и за по-добро използване на тази среда. Освен това, всички тези въпроси, свързани с града, означават ние да разгледаме градските измерения в перспективата на справяне с предизвикателствата до 2020 година. Много колеги говориха за много различни проблеми, свързани с отпадъците, например, но това са а, сериозни въпроси всички за а, градското устройство. Освен това трябва да разгледаме и социалните измерения, защото социалният живот се съсредоточава в градовете. И когато говорим за това, не бива да отделяме непременно предградията, защото предградията са все по-страшен проблем. Това са нови форми на бедност, които се намират в градовете. Другия въпрос е как да се преориентира политиката на регионално развитие към градските въпроси. Няма никакво съмнение, че политиката на сближаване в следващите години с новото програмиране на ресурсите 2014-2020 ще трябва да отдели повече внимание на градските измерения. Именно това става решаващо, стратегическо, за да могат публичните инвестиции да бъдат съвместими с целите за растежа. Въвеждаме оперативен регионален план – И той трябва да засегне и градската среда, за да се оптимизират ресурсите налични в политиката на сближаване. Освен това, тази градска политика трябва да се разглежда като обществено благо или общо благо. Прозрачно трябва да се управляват всички средства, за да може да е, има и по-пряко участие от страна на гражданите. Градското измерение ни помага да се справим с това предизвикателство, свързано с демократичното участие на гражданите, а това е една от целите в политиката на сближаване. Ето това са основните очертания на всички тези въпроси, които разгледахме помежду си. Сега това е втори кръг разглеждане и 21 септември е срока за внасяне на изменения. Благодаря. Благодаря. От някой докладчицата в сянка присъства ли някой? Не? Някой желая ли да вземе думата? Добре. Няколко бележка от мастера ще говоря гръцки. Е Този доклад е твърде интересен мисля, че е важно да се разглежда градското пространство не само като съвкупност от е, сгради, от е, е, енергия или от е, такива е, материални ресурси. Това е място, където трябва да се занимаем с социалните, човешките отношения. Въпроси като иммиграцията са изключително важни тук. И когато се види, че има пропуски в градоустройството или в политиката, то тогава е, възникват е, крайните политически сили, е, които заемат все повече място в градовете в дълбока криза. Затова нашата регионална политика трябва да посвети много сериозно внимание на градската политика. Най-общо казано и на политиката на сближаване вътре в градовете трябва да се опитаме да се справим с всички онези пропуски, за да гарантираме по-добри отношения между градската и селската среда. Мисля, че в момент на криза, в какъвто сме в момента, е много важно да се постави ударението на участието на гражданите. Това, което каза и докладчика. И е, не трябва да се забравя, че демокрацията и цивилизацията са родени в градовете. Някои градове днес наистина се възстановяват много добре, но има други, в които демократичността изчезва и те са в много дълбока криза. Мисля, че този подход съществува в доклада и е добре подчертан. Ние ще внесем някои изменения и ще направим и някои добавки. Благодаря. Uh, Коментари от страна на комисията има ли? Благодаря, господин е, председател. Аз представлявам DJ Риджа. Приветстваме доклада и най-вече това, което той казва за устойчивото градско развитие, бих искала да направя някои коментари в е, връзка с доклада, комисията действително предлага да се засили градското измерение на политиката на заболежаване, е, като е, е, задели 5% от Европейския фонд за регионално развитие на национално равнище за устойчиво градско развитие. В доклада се казва, че тези средства трябва да бъдат предназначени директно за общините. Нашето предложение продължава да бъде е, тези 5% минимум е, да бъдат отпуснати за е, градските власти. Грантската платформа е част от а, стратегията за засилване на ролята на градските райони. Would like to okay. Ма, guarda, il tema è, è di una tale complessità. Думата има още веднъж докладчика. Искам да кажа следното на Европейската комисия. За следващите 30-40 години се оказва, че градските измерения ще бъдат от решаваща роля за развитието. По-голямата част от БВП в Европа идва наистина от градските зони. Този продукт се конкретизира именно в големите градове, още сега. Така че трябва да се приспособи политиката на сближаване за да стане стратегическа политика в областта на града. Това е стратегически избор за избора, а не само за класическите измерения, в които ние разглеждаме до сега въпроса. Става въпрос за нови измерения, тук да се придадат нови измерения. Кои са тези нови измерения? Трябва да се мине отвъд това понятие градски център и предградия. В света има борба за опазване на селските райони, на селското производство. Опазват се също така и центровете на градовете, историческите центрове. И без тези два елемента, в крайна сметка, европейската политика не е, е възможна. Мисля, че насоката е добра, целта е добра в предложението на комисията, но наистина ми се струва, че сега трябва да си поставим малко по-амбициозни цели. Това е съществено именно за да може на практика да постигнем развитие и растеж в Европа. Крас срок за внасяне на измененията е 21 септември 12 часа. Следващото ни заседание е на 8 октомври. Е, фокуса ще бъде поставен върху деня на отворените врати. Благодаря ви много.